въпрос ли имате? Е, е да, процедурен въпрос. Нещо, което се случи а, у нас и искам всички да чуят. А, бях освободен. Всички обвинения повдигнати срещу мен а, отпаднаха. Благодаря на всички колеги, които ме подкрепиха. Получих подкрепа от а, колеги от различни националности, за което бих искал да благодаря. Благодаря на господин Агню, който а, така и никога не се осъмни в мен. Благодаря на Найджел Фараш за това, че поддържаше контакт с мен, както и колегите от ИНФ. Всички вие, вие повярвахте в мен. Не мога поименно да да благодаря на всички ви, но нека да отлича трима от вас. Наистина горещо ви благодаря. Председателят прекъсва. Определено представянето на благодарности не представлява процедурен въпрос. Така че бих искал да ви помоля да не нарушавате процедурния правилник. Може да им изпратите цветя, ако искате, но не и сега στην ψηφοφορία. Е Може ли да преминем сега към режим на гласуване? Доклада Хаутала по именно гласуване, начало на гласуването. Τέλος της ψηφοφορίας. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към доклада Лавия. Отново имаме поименно гласуване. Начало на гласуването. Телос ψηφοφορίας. Край на гласуването. Εγκρίνεται. Приема се. Преминаваме към следващия доклад. Лавия по именно гласуване. Начало на гласуването. Телос ψηφοφορίας. Край на гласуването.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 По именно гласуване, начало на гласуването. Телос ти ψηφοφορίας. Край на гласуването. Приема се. Την έκθεση Χρυσόγονου για την... Доклада Кризогонус. Искане за снемане на парламентарния имунитет на господин Ивашкевич. Кой е за? Ката. Против. Апохес. Въздържали се. Приема се. Περνάμε στην επόμενη έκθεση επίσης του κυρίου Χρυσόγονου. Преминаваме към следващия доклад на господин Кризогонис. Отново искане за снемане на парламентарния имунитет на същия колега, но по друга причина за, против, въздържали се. Приема се. Доклада Ферара. Искане за снемане на парламентарния имунитет на Флориан Филипо. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Доклада на господин Пирински. Изменение 62 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към изменение 64 по именно гласуване, начало на гласуването. Телос της ψηφοφορία. Край на гласуването. Απορρίπτεται. Отхвърля се. Изменение 62. Стигане на ръка за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 63. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме предложението на комисията за, против, въздържали се, приема се. Законодателната резолюция по именно гласуване, начало на гласуването. Телос психофорияс. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към доклада на господин Демесмакер. Тук ще гласуваме малко повече. Параграф 11 в три части с дигане на ръка. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против въздържали се, приема се. Трета част за. Нека да проверим. Проверяваме, проверяваме втора част на параграф 11, Начално гласуването. Лиги и психофория. Край на гласуването. Приема се то с голямо мнозинство. Трета част на параграф 11. Вдигане на ръка за, против, въздържали се, приема се. Параграф 25. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 29. Сдигане на ръка за, Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 31 в две части. Сдигане на ръка. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се.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 Приема се. Параграф 42. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 58. В три части. Не, не. Ясен беше резултатът преди малко. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За против, въздържали се. Нека да проверим втора част на параграф 50 гласуване. Λήξη της ψηφοφορίας. Край на гласуването. Приема се. С голямо мнозинство. Надявам се, че няма да поискате повторна проверка и ще ми вярвате вече. Трета част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 72. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 78 в две части. Първа част за.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 Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Мисля, че трябва да проверим. Нека да проверим втора част на параграф 78. По именно гласуване, начало на гласуването. Лиги психофория. Край на гласуването. Приема се. С малко мнозинство. Параграф 80 в две части. Първа част стигане на ръка за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част на параграф 80 и по именно гласуване, начало на гласуването. Телос психофорияш. Край на гласуването. Приема се. Изменение второ по параграф 80. Сдигане на ръка за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 81 в две части. По именно гласуване. Първа част. Начало на гласуването. Телос психофорияш. Край на гласуването. Приема се. Втора част на параграф 81 по именно гласуване, начало на гласуването. Телос ψηφοφορίας. Край на гласуването. Приема се. Параграф 82. По именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. 80. Приема се. Параграф 88 по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение трето по параграф 90 с дигане на ръка за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение първо с дигане на ръка за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме резолюцията в нейната цялост по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Благодаря на всички. Сега преминаваме към обясненията на ВОП.